и развитието на регионите, особено като се вземат предвид настоящите трудности, пред които е изправена Европа. Председателят, благодаря на госпожа Рединг. С това приключваме разискванията. Утре ще се проведе гласуването в 12 часа. Следващата точка е докладът на колегата Мичел за финансовия инструмент за сътрудничество за развитие. Имате думата за 4 минути. Благодаря, господин председателю. Инструментът за сътрудничество за развитие е един много силен инструмент. През 2007-2013 година Европейския съюз ще разполага с 17 милиарда, евро, за да се справи с бедността, както и да насърчи економическото управление в развиващите се страни. Трябва да се гарантира обаче разходването на тези средства съобразно целите, които са поставени при неговото изпълнение. Надяваме се, че службата за външни дейности ще продължи извършването на тези дейности и след 2013 година. Надяваме се, че също ще се вземат ще бъдат направени полуки при изпълнението на целите, свързани с инструментът за развитие на сътрудничество. Има основни принципи, свързани с този инструмент, а именно, че Целите са свързани с изкореняване на бедността. Това са цели, заложени в Ликсабонския договор. Новия инструмент трябва да предвиди мерки, които да изпълняват мерките, свързани с официалната помощ за развитие, както са определени от ОИСР КПР. Новият инструмент трябва да е по- строк от съществуващия инструмент за развитие на сътрудничество. Трябва да се обърне внимание, по-голямо внимание на бързо развиващите се пазари. Трябва да има редица инструменти, които да бъдат канализирани и а, да се защити по този начин инструментът за развитие на сътрудничеството. Трябва да бъдат изготвени ясни а, критерии и 20% от а, програмите, свързани с географския принцип, да се влеят в образование и здравеопазване. Тези инструменти трябва да гарантират по-добро изпълнение на екологичните стандарти. Страните трябва да създадат справедлива данъчна система, също така е необходимо мобилизирането а, на вътрешните приходи. По този начин ще се намали зависимостта. Всички действия трябва да бъдат а, а, надлежно финансирани. Само по този начин ще се постигне крайната цел за а, разходване на средства в размер на 0,7% от брутния а, национален доход. Необходимо е по-тясно сътрудничество между комисията и държавите членки. Ето защо парламентът подкрепя изготвянето на съвместни ам, доклади. Около 6 милиарда евро са необходими за да бъде подпомогнат развиващия се свят. Представете си а, какво може да е въздействието на тези средства. Член 290 от договора изисква сътрудничество между отделните европейски институции. Предстоят а, преговори, свързани с инструмента за развитие на сътрудничеството. Ето защо ние имаме нужда от широка подкрепа от Комисията по развитие. Трябва да се оповем на нашия опит по време на преговорите. И накрая искам да кажа, че ние а, сляхме 40 законодателни актове в този инструмент и искаме а, целите, които са поставени, да бъдат постигнати. Благодаря на колегата Мичел. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Давам думата на госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Премахването на бедността е важна цел на Европейския съюз. Реализацията на този инструмент трябва да допринесе за по-нататъчното присъствие на Европейския съюз в ООН и постигането на целите на хилядолетието. Сега Лисабонският договор вече е в сила. Имаме достатъчно външно-политическа компетентност да постигнем тази цел. На първо време трябва по-добре да изясним географските си и тематичните приоритети за този фонд, за да може той да бъде прилаган по-ефикасно. Групите, нуждаещи се от закрила, развиващите се страни, страните партньори трябва да бъдат привлечени в, към сътрудничество. Следва да се насърчават и частния бизнес, и малките и средни предприятия в страните обект на помощ. По този начин те ще станат по-малко зависими. Благодаря, госпожо Басеско. Сега колегата Тикал. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Европейският съюз е в състояние да помага на развиващи се страни, за да могат те да се борят с съществуващата в тях бедност. Можем да допринесем и за постигането на целите на хилядолетието. Една от важните мерки е подпомагането на борбата в бедните страни срещу измененията на климата. Европейският съюз вече все някои мерки, например в областта на селското стопанство, адаптация към новите климатични условия, управление на горите, управление на морските ресурси и прочие. Наскоро беше създаден и Европейски фонд за възобновяеми енергии, енергийни източници и по този начин ще могат да се насърчават и инвестиции за такива енергоисточници в развиващите се страни. Предвиждат се и механизми за чисто развитие, тъй че държавите членки могат да правят ефикасни инвестиции, за да използват правата на емисии на развиващите се страни. Следващи оратор колегата Сабовска. Е- Госпожо заместник председател на комисията, господин председател, колегата Мичел е уважаван експерт в Комисията по развитие. За това му благодаря и за неговия доклад. Ще се спра накратко върху зачитането на принципа на субсидиарност. Можем да предложим много повече от средства. Със средства от своя бюджет Европейският съюз допринася и за насърчаването на европейските ценности в развиващите се страни. Като се вземе предвид това, трябва да обвържем предоставянето на средства на тези страни с определени условия. Трябва да изискваме зачитането на правата на човека, но същевременно да дадем възможност на народите на тези страни сами да поемат отговорността за своето положение. Благодаря на колегата Заповска, казва председателят. Последният ни оратор е колегата Данчила. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, докладчикът вече подчерта, че една от най-важните цели на е, финансовия инструмент за сътрудничество е преодоляването на бедността. Европейският съюз именно за това създаде този инструмент. Но съществуват и други предизвикателства във връзка с това например, цените на хранителните продукти и свързаната с тях криза, защото на международните пазари има спекулации в следствие на сушите. А тук е нужна бърза интервенция на Европейския съюз, за да може да се реагира на потребностите, които възникват и за да можем по-добре да изпълним своите цели в международен план. Европейският парламент трябва да подкрепя и за напред усилията на комисията в тази насока, за да може сътрудничеството за развитие да бъдат дефинирани възможно най-добре. Благодаря, колега Данчила. С това приключихме процедурата по спонтанни изказвания и в края на дискусията госпожа Рединг отново. Господин председател, комисията приветства предложенията и бележките на парламента. Ние сме съгласни с повечето неща. Още повече Европейската комисия оценява продължаващия диалог и това, че правото на парламента на контрол е, дава своите добри резултати. Има много резолюции, свързани с програмите, които обхващат редица подробности. Там е, се включва и гледната точка на парламента, доколкото е възможно. Относно обществените блака, Европейската комисия смята, че Европейския съюз трябва да продължи финансирането на публичните блага в рамките на общата подкрепа за развитие. От друга страна обаче трябва да се защити интереса на Европейския съюз, трябва да се работи и с местните власти и с граждански организации. Също има програми, свързани с миграцията и даване на убежище, които трябва да бъдат взети предвид. Трябва да се инвестира в хората, трябва да се инвестира в изпълнение на целите на хилядолетието и не трябва да се пренебрегва взаимосвързаността между всички тези програми и инструменти. Съществуващия фонд обаче не може да финансира всички тези програми. По отношение на използването на делегираните актове, комисията се позовава на писмото на господин Барозо от 7 марта 2011 година, където а, той подчертава, че е необходима нова архитектура, която да откликне на новия институционален контекст да се въведе повече гъвкавост в процеса на използване на тези инструменти и по този начин да се откликне на бързо развиващия се и променящ свят. Трябва да се подчертае важността на делегираните актове и да се вземат предвид критериите, включени в член 290. В заключение, комисията приветства заключението а, на парламента и за това, че Програмите в рамките на инструмента за развитие на сътрудничество трябва да бъдат взети предвид при изготвянето на следващата следващите финансови прогнози. И така, дискусията приключи. Гласуването утре в 12 часа. Следва доклада на госпожа Лоли, свързан с напредика в създаването на Европейско договорно